Първата точка от дневния ред за днес е доклада на госпожа Рис относно храните, предназначени за кармачета и малки деца и храните за специални медицински цели. Първо давам думата на докладчика за 4 минути. Заповядайте, госпожо Рис. Госпожо Рис, благодаря, господин председател. Господин председател, господин комисар, бих искала да каже добро утро на датското председателство, но може би те сега в момента са всички много огорчени от вчерашната загуба. В футболния матч. Сега бих искала да благодаря всички докладчици в Сянка, които по време на целия процес на подготовка на доклада работиха от името на съответните политически групи. И винаги е по-добре, когато парламентът е обединен, отколкото разделен. Особено бих искала да благодаря на колегите Деланга и Шлюте. Тук става дума за уязвими хора и за кърмачите малки деца. Тази сутрин ще обсъждаме доклада и днес по-късно през деня ще гласуваме този доклад, който е от решаващо значение за малки деца до 3 годишна възраст и за унези, които имат реална нужда от диетични и специални храни. Така че говорим за специална група хора, която е 2% от целия пазар на потребители на хранителни продукти. Комисията много добре се справи след 35 години, след въвеждането в сила на законодателство за диетични хранителни продукти, комисията предлага промени с много основателни причини. Трябва да разчистим цяла тази джунгла, която е свързана с пазара на хранителни продукти и трябва да позволим на потребителите да упражняват правото си на свободен избор. На 29 февруари се състоя гласуване в Комисията по околна среда, обществено здраве и с единодушие беше прият моят доклад. Ние сме съгласни с комисията, че самата концепция за диетични хранителни продукти е погрешна. Ние подкрепяме идеята за законодателство за три категории потребители – малки деца, кърмачета и хора с специални заболявания. Тук имаме хора, които не могат да упражняват свободен избор. Точно за това е изключително важно да има стриктни правила, отнасящи се до състава на храната и етикетирането на хранителните продукти. Също е така е важно да бъдат обхванати и други уязвими групи. Разбира се, не бих искала да кажа, че една група е по-уязвима от друга, но има също така хора, които имат наднормено тегло и трябва да спазват нискокалорийна диета под 1200 калории на ден. Също така има хора, които имат непоносимост към лактоза. И за това ние смятаме, че е необходимо да има специално законодателство, уреждащо продукти без глутен. Трябва да защитим онези хора в Европейския съюз, които са уязвими от тази гледна точка. Необходимо е също така да помислим за малки и средни предприятия, динамични предприятия в Европа, които имат творчески подход, които са отворени към иновации, когато става дума за нови продукти, за създаване работни места. Това са фирми в Германия, Белгия и Италия. Те работят в сферата на производството на продукти без глутен. Аз извършвах много контакти с различни фирми, включително малки и средни предприятия, по време на работата си върху доклада. Също така комисията се опита да промени и дори да отмени някои разпоредби, свързани с законодателството, уреждащо твърдение за свойствата на хранителните продукти. Европейският орган за безопасност на храните предложи да бъдат заведени дела в Съда на Европейските общности. Необходимо е законодателството да отчита също така необходимостта да бъдат подпомагани малките и средни предприятия. Още веднъж бих искала да благодаря на докладчиците в Сянка. Искам като докладчик да запазя компромисите, които постигнахме на нивото на парламентарната комисия. Аз благоприятно се отнасям към някои изменения, които бях внесени, например изменение 84 по пестицидите, обаче аз искам да се придържам към компромисите, които са били вече постигнати, например по изменение 63 и нямам намерение да се съгласявам с други промени. Председател, благодаря ви, госпожо Рис. Сега от името на комисията, комисар, дали имате думата? Господин председателю, почитаеми депутати, в светлината на принципите на по-доброто регламентиране, Европейската комисия излезе с предложение за храни, предназначени за кърмачите и малки деца и храните за специални медицински цели. Опитваме се да упростим настоящото законодателство, като премахваме правила, които не са необходими или пък които противоречат на други. Защитата на уязвими групи от населението е една от основните цели на предложението, което обсъждаме днес тук. Преди да започна да говоря по същество, искам да благодаря на докладчика, госпожа Рис, за това, че е подготвила този доклад, както и искам да благодаря на докладчиците в Сянка. Искам да спомена също така, че и комисията ИМКО и ИТРЕ дадоха своите идеи Европейската комисия е удовлетворена от насоката на предложените изменения. Предложението ще отмени а, термина диетични храни. А, това е една идея, която се смята за устаряла, като се има предвид как се е развил пазара на храните последните десетина година, години. Радвам се, че всички депутати са съгласни с това и са съгласни да се промени съществуващото законодателство из основи. Обхватът на предложения регламент се ограничава до известни категории храни за уязвими групи от населението. Това са кърмачета и малки деца. Също така хора, които имат нужда да се хранят по определен режим, предназна... изписан им от лекар. Някои предложения а, говорят а, за храните, които а, водят до намаляване на теглото и те би трябвало да бъдат извън обхвата. Аз смятам, че тези храни могат да бъдат включени в хоризонталното законодателство, но разбирам какво иска да каже парламента и нямам нищо против те да бъдат включени в приложното поле на, на, на регламента. Но без глутеновите храни, е, според мен, не могат да бъдат включени тук. Според нас това не е нужно. Няма да отговаря на интересите на хората, които не могат да поемат глутенови храни, нито пък е за хората, нито пък цели е, опростяване. Съгласни сме да се продължат нормите за този тип храни, но това може да се направи по един по-добър начин, по-прост начин, като правилата бъдат прехвърлени към един наскоро прият а, регламент за предоставяне на информация на потребителите за храни. Такова прехвърляне би означавало, че съществуващите правила ще се прилагат и към неподготвени храни и ще има по-голяма защита на хората, които не могат да поемат глутенови храни. Някои изменения бяха предложени, свързани с ограниченото използване на пестициди в храната за кърмачета. Аз поделям същото становище като Европейския парламент за защитата на, млади, на, на децата и е, бебетата и съм съгласен с предложенията. Смятам обаче, че детайлите, за да може това да стане факт, трябва да бъдат включени в делегирани актове. Имам положителен подход също така и по отношение на подготовката на доклади за спортни храни и млека, които се предоставят на децата при израстване. Не съм съгласен с измененията, свързани с създаване на списък на субстанции посредством делегиран акт, а не с акт за прилагане. Предложението на комисията отговаря на Лисабонския договор и указанията на Европейската комисия за делегираните актове. Този подход не би трябвало да бъде променен. Що се отнася до рекламата, която дава възможност на държавите членки да наложат допълнителни ограничения на храните, предначени за кърмачета и малки деца, според мен това би било диспропорционално и би оказало въздействие върху доброто функциониране на вътрешния пазар. Както виждате, много неща ни обединяват, а много малко ни разделят. Обеден съм, че дебатите и в парламента, и в съвета ще доведат до един добър текст за второ четене. Очаквам с нетърпение да чуя вашите становища. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, казва председателя. Сега давам думата на Комисията по индустрия, господин Такола. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на докладчика Рис за така добре свършената работа. Аз а, изготвих доклада, по-скоро становището в комисията утре. Изнете в комисията ИТРЕ. Сега се говори за създаване на, на нови разпоредби. Това беше необходимо, защото съществуващото законодателство е доста устаряло. Тук става въпрос за храни за бебета и деца и храни за специални медицински цели. Има нужда от ясно етикетиране, от опаковките също трябва да отговарят на определени стандарти. Надписите трябва да са ясни, не трябва да да има заблуждаваща информация, потребителите трябва да знаят точно какво консумират. Аз съм добре запозната с хранително-вкусовия сектор. Важно е да няма реклами, които да съдържат заблуждаваща информация. Важна информация, която се предоставя, да е надежна и разбираема. Благодаря, господин Такола от името на ИМКО госпожа Иванова. Благодаря ви, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Има редица предимства предлагани от това законодателство. По-ефективна информация за потребителите, етикетирането трябва да бъде ясно и да не съдържа необосновани твърдения. До сега не е имало никакви изрично разписани критерии, свързани с тези изисквания. Освен това е много важно да се защитят максимално извимите групи потребители. Например, храните за кармачите малки деца трябва да са стрикно регулирани, що се отнася до съдържанието. Необходимо е да се изследва дали наистина тези храни, особено изкуственото мляко, допринасят за растежа и здравето на децата. Всичко това ще допринесе за по добро функциониране на вътрешния пазар, ще увеличи прозрачността и ще насърчи свободното движение на стоки. Приветствам балансираното предложение, което предлага максимална защита на здравето на потребителите. Поздравявам докладчика и благодаря на докладчика за конструктивното сътрудничество. Благодаря ви, госпожо Иванова. Сега преминаваме към политическите групи от НП. Госпожа Деланге за минута и половина. Е, благодаря, господин председателю. И е, искам да кажа, че сме съгласни с Европейската комисия по факта, че това законодателство трябва да бъде поизчистено и по-оптимизирано. Положението на вътрешния пазар трябва да бъде урегулирано. Законодателството се разви до такава степен, че можем да включим всички храни. Искаме обаче да защитим уязвимите групи. Имаме специален режим за специални хранителни режими. Трябва да включим и глутена, защото не беше достатъчно ясно дали това ще се включи тук като нормални храни. Призоваваме Европейската комисия и съвета да работят бързо. Ние сме си свършили работата, приехме го в комисия с огромно мнозинство, надявам се това да се случи и тук в пленарна зала. Сега всичко е в ръцете на съвета, от който би трябвало да получим мандат за преговори. Нови храни излизат на пазарите, като например мляко за деца от 1 до 3 години, сухо мляко. Това основна част ли е от храненето на малките деца и трябва ли за него специално законодателство? Или пък това е просто мляко, обогатено с витамини, а може би дори е вредно, защото е подсладено, ухае на ванилия и може би децата ще продължат да искат през целия си живот да пият подсладено мляко. Трябва да се вгледаме в тези елементи и да се обърнем и към ЕФСА, защото всички родители в Европа ще, го ще ви благодарят, ако го направите. Благодаря, господин Деляги, от името на социалистите и демократите, госпожа Сарбо. Благодаря, господин председателю, първо искам да благодаря на докладчика, защото тя е включила препоръките на колегите в своя доклад. Взе предвид и измененията. Целта на този регламент е хората да разполагат с надежна и коректна информация, свързана с продуктите, които те консумират. Трябва да има ясно етикетиране, трябва да има прозрачност, която да е от полза за потребителите. Това е една, добър, една стъпка в правилната посока. За мен от голямо значение беше въпросът свързан с етикетирането. И ам, обозначаването на млякото за кърмачета и деца. Млякото, което замества майчената а, кърма, понякога толкова агресивно се рекламира, че в Румъния много малко деца се кърмят от майките си в сравнение с останалите държави членки от Европейския съюз. Ето защо е необходимо да се внесат промени в тази насока. Относно определението, свързано за мляко, което насърчава растежа. Аз не смятам, че това мляко има по-добри характеристики от нормалното мляко за хранене. Това не е мляко, което би могло да бъде включено в храните за специални медицински цели. тези твърдения от страна на производителите, които се а, включват в етикетирането, трябва да бъдат а, подплатени с доказ, доказателства. Потребителите трябва да бъдат информирани, трябва да знаят какво купуват, а, за да могат да се хранят балансирано. Благодаря, господин Рубик показа синя карта. Приемате ли синята карта? Благодаря, господин председателю. Искам да питам госпожа Сабро. Това законодателство свърз... е свързано и с много бюрокрация, например и във връзка с пестицидите. Интересуваме защо има такова голямо желание да се дублират разпоредбите на европейско ниво. Защо още веднъж трябва да го правим това и в конкретния случай, който обсъждаме? Tocmai пентру ка... Ами ето за това. Защото съществуващото законодателство има пропуски. А, с него се злоупотребява. А, производителите а, използват тези пропуски в тяхна полза. Необходимо е ново законодателство, за да има по-голяма яснота и в крайна сметка проблемите да бъдат разрешени. Благодаря. От името на либералите Госпожа Първанова. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Първо поздравявам Фредерик за доклада и за прекрасната работа, която тя извърши, за да може да се стигне до добри компромиси. Предложението на комисията цели високо ниво на защита на потребителите, що се отнася до храните, предназначени за кърмачите и малки деца. Храните за специални медицински цели. Аз съм убедена, че парламентът засили още повече средствата за постигане на тази важна цел. Заместителите на мляко трябва да бъдат предмет на специално законодателство и да се осигури по-стритен контрол върху състава на подобни храни. Необходимо е да бъдат защитени интерес на потребителите, особено що се отнася до хранителните свойства. Изкуственото мляко, предназначено за кърмачите и малки деца, подробно се обсъждаше на нивото на Комисията по опазване на околната среда и общественото здраве. Обаче този въпрос не е изцяло обхванат от сега действащото законодателството. За това привесвам идеята комисия да продължи проучването на тези продукти и да предложи конкретно законодателство, особено що се отнася за изкуственото мляко за деца от 6 до 12 месеца. Необходимо е да се осигури безопасния състав на тези продукти, но също така и високото ниво на точност – при информирането на потребителите за свойствата на тези храни. Здравето на децата е по-важно от интересите на производителите пазара. Благодаря ви, госпожо Парванова. Има за вас синя карта от господин Шлюте. Съгласна ли сте да приемете въпроса? Заповядайте, господин Шлютер. Sorry, Искам да ви информирам, че аз говоря от името на зелената група, а не госпожа Риваси, която е следваща списъка. Исках да ви информирам за това. Госпожо Парванова, може да се отпуснете в момента. Господин Шлютер няма никакви враждебни намерения спрямо вас. Заповядайте, господин Шлютер, имате думата. You, contrary, cooperate... благодаря, благодаря ви. Напротив, ние си сътрудничаме много добре с госпожа Парванова. На шведски ще говоря, разбира се. Отправната ми точка а, тук бе защитата на децата и уязвимите потребители. Тези цели бяха частично постигнати, упростихме правилата и това, което ми харесва най-много е, че има ограничения вече за рекламата, за млякото, изкуственото мляко, което замества майчената кърма. Искаме се да получи подкрепа също така за нашите изменения, да се введат дори още по-строги правила за пестицидите. Най-ужасяващите пестициди, които произвеждаме, не могат да бъдат използвани, когато се правят храни, давани на деца. Това е абсолютно неприемливо. Надявам се да подкрепите това изменение. Вярно е, че правилата сега са по-строги, но пак си мисля, че е добре да бъдат премахнати и ненужните специални категории храни. Нямам се категорията, э, извинете, комисията, съвета и парламента а, да помогнат не само нези, които са нетолерантни и не, не понасят глутен, но и соя. Защото тогава ще имаме едно общо законодателство, което ще защити а, всички. Много благодаря на колегите за отличното сътрудничество. Благодаря, господин Шлетър, казва председателя. Сега от името на ЕКАРЕ, госпожа Гюри. Благодаря, господин председател. Аз също искам да изразя моите поздравления към докладчика и към докладчиците в Сянг. По-добри по-доброто законодателство трябва да опрости правилата, трябва да опрости тълкуването и прилагането на разпоредбите. Това а, е ясно отразено и в предложението на комисията. Аз съм съгласна, че бебетата, децата и, е, децата и хората със специални медицински нужди трябва да бъдат защитени от това законодателство. Ние трябва да опростим това предложение, а не да го осложняваме в някои области. Докладчикът каза, че имаме, имахме споразумение, което беше а, нарушено след като бяха а, въведени а, изменения и аз ще кажа, че и аз ще наруша това споразумение. Аз не се съгласих с компромиса. Първо имаше споразумение, свързано с храните без глутен. Имаше предложение, изготвено в комисията, което беше по-благоприятно за потребителите, което е важно. Важно потребителите да бъдат защитени и да не бъдат уязвими, защото в някои национални системи и режими това е възможно. Относно предложението за много нискокалоричните диетични продукти. Аз не го одобрявам, защото а, там не се включват продукти за хора, които са със специални медицински нужди или хора, които имат нужда от а, помощ, така че да могат да се здобият с продуктите, от които имат нужда. Няма никакви доказателства, свързани с рекламирането на млечните продукти. Имаше емоционална реакция, но нямаше никакви доказателства, никакви обосновки, на които да се позовем. Относно предложенията за пестицидите – според мен вече има е, строго и добре регулирано законодателство, свързано с използването на пестицидите. Освен мнение, нямаше никакви други аргументи. Трябва да има стриктен контрол, който да защити уязвимите групи. когато се, кове законодателство поне трябва да има някакви основани аргументи защо се правят тези промени. Има синя карта от госпожа Пацгебер. Госпожа Вайсгербер, благодаря. Имам въпрос към госпожа Гърлинг. Тя току-що каза, че разпоредбите, свързани с непоносимост към глутена, няма да са от помощ. Обаче хората, които страдат от непоносимост към глутена, те имат нужда от определени продукти. Те могат да ги разпознаят само когато те са етикетирани по съответния начин. Ето защо искам да я попитам, защо смята тя, че това не е необходимо. Госпожа Герлинг. Отговорът е прост. Ами смятам, че не сте права. Okay, that's all. Това е въпрос, свързан с това дали на тези групи им се помага или не. Аз смятам, че не им се помага с това допълнително, допълнително предложение. Смятам, че законодателството, което искаме да приемем, свързано с информирането на потребителите е адекватно и достатъчно. А това предложение просто ще обърка нещата. Благодаря ви. Господин Цвански. Panie przewodniczący, przede wszystkim chciałbym podziękować. Господин председател, благодаря ви. Първо, искам да поздравя докладчика за добре извършената работа. Що се отнася до новия регламент, трябва да кажем, че сега действащите норми не са достатъчно добри. Проблемът е, че има много вратички в сегашната правна и нормативна уредба, което доведе до сериозни проблеми. Затова трябва да намалим бюрокрацията и трябва да премахнем всички пречки пред малките и средни предприятия, които преобладават в този сектор на производството на специализирани храни. Но това, което е най-важно, е безопасността на хранителните продукти, особено когато става дума за такива уязвими групи, каквито са кърмачите малките деца, например. Съгласен съм със становището на економически и социален комитет, в което се казва, че държавите членки трябва да продължат да могат да използват национални норми, когато това е оправдано със съображение за опазване на общественото здраве. По този начин ще се прекрати неравнопоставеното отношение към подобни продукти в Европейския съюз. Благодаря от името на Обединената левица, госпожа Суза. Благодаря, господин председателю. Когато влезете в магазина и погледнете киселите млека, може да си помислите, че направо сте в аптека – защото на етикетите постоянно има различни изявления, свързани с вашето здраве. Огромно количество ненужна информация също се съдържа, което противоречи на етикетите на храни за диабетици или за хора, които не понасят лактоза. В същото време не можете да намерите изобщо храни за хора с такива проблеми, колкото и да търсите в магазина, а те трудно намират храна. Цените също са проблем. Често тези храни са значително по-скъпи. Ако човек следва определен хранителен режим, той няма избор. За него въпросът е на живот и смърт. Така че не може да се прави разграничаване между онези, които могат да си позволят и други, които могат да си позволят храна, която е важна за оцеляването им. За нас това е изключително важно. Важно е, защото е свързано с общественото здраве. Нашето здраве не може да бъде оставено в ръцете на огромните монополисти в хранително-вкусовата индустрия. Трябва да защитим хората, които нямат избор. Европа не може да с лека ръка да подгледаща на здравето на най-уязвимите групи. Благодаря, казва председателя. Сега две минути, господин Лизе. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Благодаря на Фредерик Рис за работа, която тя свърши по доклада. Благодаря и на докладчиците в Сянка и най-вече на Естер Деланге, която беше представител на нашата политическа група. Беше постигнат един разумен консенсус в комисията. Ставаше е, въпрос за храните за специални медицински цели и за хората, които нямат поносимост към глутен. Когато се предлагат храни, не става въпрос само за това тези продукти да, да не съдържат глутен в себе си, а става въпрос тук да има а, баланс в храненето. Защото ако цял ден ям а, сладки неща, дори да няма глутен, това не значи, че аз се храня здравословно. А, относно предложението свързано с продуктите за бебета и малки деца, бяха внесени различни а, предложения и изменения, но а, предложенията бяха различни по отношение на съдържанието на пестициди в тези храни. Имаше законодателство, което беше прието в миналото и в него се съдържаха много строги разпореди в тази насока. Има прагове е, на допустимост. Ние сега искаме да направим ново предложение. Аз съм работила в детска клиника и за мен тези неща са много важни. Важно е какво смятат педиатрите и а, а, лекарската общност. Те казват сега, че това, което се предлага от госпожа Рис и от а, другите в а, комисията е а, с фрагментиран а, характер. А, трябва, ако се въведат нови методи за а, доказване на тези на, на, на количествата, които се в храните, трябва а, да се упражнява контрол. Трябва да защитим потребителите. Благодаря, господин Гроте. Yeah, Dank, благодаря, господин председател, Искам да благодаря на, док... на докладчика и на докладчиците в Сянка. Този а, доклад беше период 62 гласа за в комисията МВ. Нямаше против, нямаше въздържали се. Това значи, че всички бяхме много единни и при постигането на компромиси. Осн... Основният приоритет в това законодателство трябва да бъде защитата на потребителите и на най-малките и уязвимите в нашето общество бебетата и малките деца. Съществуват проблеми в детските градини. Аз имам две малки деца. Не може да си представите какви алергии и каква непоносимост към храни могат да се проявят при неправилно хранене. Надявам се, че докладът ще бъде прият и резултатите ще са положителни. Благодаря, господин Роси. Господин Роси, избора на Европейската комисия за да премахне диетичните елементи от тук и да ги хвърли в други документи а, пренасочва вниманието ни към а, други, например храните за малки деца, както и спортните продукти, както и нискокалоричните. А, бяхме взели решение да се противопоставим на това решение на първо четене в нашата група. Искахме да се включи приложното поле децата, които са родени с тегло, което е под нормалното тегло, както и други категории храни с ниска ниски калории, в същото време и да се включат спортните храни. Специално внимание включихме, обърнахме, извинете, на хората, които имат непоносимост към глутен. Мисля, че подхода ни показа възможност за решаване на проблема. И освен това, като напишем нещо на етикета, това не означава, че сме предоставили сигурност. Благодаря, господин Роси. Сега госпожа Гростет за минута и половина. Благодаря, господин председател. Опростяването на европейското законодателство е нещо положително, но то не трябва да подкопава безопасността на храните и не трябва да означава да имаме дублиране на дейностите, свързани с осигуряване на безопасността на храните, особено предназначени за уязвимите групи население. Има хора, които имат непоносимост към глутен, има хора, които са на нискокалорична диета. Включването на тези хора в същата категория, в която са хората, които имат непоносимост към глутен и хора, които са на нискокалорийна диета, е нещо, което не мога да разбера. Необходимо е безглутеновите храни да бъдат отново включени в обхвата на законодателството, защото иначе регламента няма да е достатъчно стриктен. Също така искаме да бъдат обхванати храните за деца от 1 до 3 години. И не разбираме защо също така не са възприяти по-стрихни норми, забраняващи съдържанието на пестициди в подобни храни. Бих искала да благодаря на докладчика за доброто сътрудничество. Благодаря ви сега, госпожа Уилмат, за една минута. Този доклад е една огромна задача и Приветствам многото от промени, предложени от докладчика и от Европейската комисия. Обаче искам да се спра на рекламирането на храни, предназначени за кърмачите малки деца от 6 месеца нагоре. Повечето лекари съгласни, че тези храни не са необходими. В момента има забрана за реклами за изкуствената карма за деца до 6, е, за деца до 6 месеца. Обаче няма забрана за подобни храни и изкуствени млека за деца над 6 месеца. За съжаление, нашата инициатива, подето от мен и редица други колеги в парламента, не беше подкрепена за да се забрани подобна реклама. Много родители не разграничават храните за деца до 6 месеца и за деца на 6 месеца. И те започват много отрано да захранват децата си с храни, които са предназначени за деца над 6 месеца. Необходимо е да бъдат затворени всички вратички в законодателството. Разбира се, всички родители искат да осигурят максимално здравословна и добра храна за своите деца но те трябва да могат да правят тези решения възоснова на обективна информация, предоставена от експерти, а не да бъдат подлъгвани и притискани от отрасъла да купуват продукти, които не са необходими. Затова призовам всички колеги да гласуват за изменение 86. Госпожо Уилмет, от госпожа Деланги има синя карта. За вас съгласна ли сте? Госпожа Деланги, заповядайте, имате думата. Да, благодаря, господин председател. Не знам кога точно бяха времената, когато госпожа Уилмът използваше изкуствена кърма. Обаче през последните години има огромно развитие в тези храни. Колко тъпи са, според госпожа Уилмът, европейските граждани. Не е ли това пример на една държава бавачка, която се стреми да регламентира всичко, абсолютно всичко? Затова моля, гласувайте срещу изменение 86. Това е абсолютно ненужно. Госпожа Уилмът. Да, наистина права сте. Много отдавна имах малко дете, защото съм много по-възрастна от вас. Но аз никога не използвах изкуствено мляко. Аз кърмех детето си. Но може би това в момента няма особено значение. Ще ми позволите ли да отговоря? Не става дума за това дали една жена иска да кърми детето си или да го храни с изкуствена кърма. Аз нямам никакви възражения. Всяка една жена има право да реши за себе си. Хората имат различен начин на живот, различен опит. И тук няма никакъв проблем. Има много жени, които нямат възможност да кърмят, но има много родители, това е доказано от изследвания, че много родители често не разбират разликата между храни за деца до 6-месечна възраст и храни предназначени за деца на тази възраст. Не трябва да допускаме родители да бъдат заблуждавани, така че да купуват храни, които не са полезни за техните деца. Благодаря ви госпожа Уилмът. Господин Пашка за една минута има думата. за пан Благодаря. Господин председател, господин комисар, комисар, защитата на уязвимите групи в обществото е негова важна задача. За това валидни разпоредби за храни, за бебета, деца, както и храната за хора с специални нужди, може би не отговарят на последните научни изследвания. И за това трябва да ги преразгледаме. Европейската комисия иска да оптимизира правилата и за това трябва да бъде похвалена. Знаем какво се случва в съвременната наука сега и за това можем да регули... регулираме по-стриктно своето законодателство. Трябва да забраним използването на пестициди за храни за хора с специални хранителни нужди. Трябва да се излезе с законодателство, което да бъде изчерпателно. Остава и въпроса какво ще се случи с храните за хората с непоносимост към глутен, както и млякото за бебета. Трябва да следим случващото се в научния свят и да видим как се отразяват храните на хората и да действаме съответно. Благодаря, господин Зебер. Господин Зебер, благодаря на докладчика, благодаря за работа, която тя свърши. Много е важен дебата, свързан с храните за бебета, но не трябва да забравям, че става въпроси за други групи от населението, които са засегнати. Ако видим статистиката, ще видим, че от 10 до 30% от населението в Европейския съюз се страда от непоносимост към лактоза, до 7% страдат от непоносимост към глутен и 1% е поносимост към други съставки но лекарите смятат, че тези проценти са още по-високи. Трудно е контролните органи да упражняват контрол. Трудно е и за производителите, защото нещата са неясни. През последните десетилетия са се увеличили продуктите за спортисти, протеини, за увеличаване на мускулната маса, например. Има и много продукти, са обогатени с калци и витамин С, продукти за възрастни хора, въобще продукти, предназначени за хора, които са на специални диети и продукти, които обещават намаляване на телесното тегло за няколко седмици. Има различни регламенти, документи, директиви, свързани с е, храненето на бебета и деца, директиви свързани с здравословното хранене и така нататък. Въпросът е как можем да стигнем до едно едино законодателство, една едина концепция, която ясно включва в себе си, че продуктите трябва да бъдат етикетирани, информацията трябва да е ясна и а, е, така, че а, е, съответните органи да могат да извършват а, контрол върху производителите. Трябва да създадем един вътрешен а, пазар, а, който да обхваща едно едино законодателство, а не да се тълкуват различни законодателства от държавите членки. Госпожа Уестланд. Споделям загрижеността, изказана от много колеги. Това е важно законодателство. То защитава уязвими групи от хора. Затова е много важно глутенът да бъде включен. По този начин ще улесним живота на онези, които имат непоносимост към глутен – Бих искала да гласувам за изменение 86, но поради компромиса постигнат с други политически групи не мога да го направя, а той се стреми към по-стрикни правила, регламентиращи пестицидите, съдържанието на пестициди. Както каза госпожа Деланге, трябва да имаш малки деца, за да разбираш нещата. Аз имам две малки деца. Аз ги кърмех и също така ги захранвах с храни, предназначени за деца под и над 6 месеца. Трябва да ви кажа, че опаковките са много подобни и ние се концентрирахме върху забрана на реклами за храни за деца под 6 месеца. Но самата аз съм купувала по погрешка не този продукт, който трябва, просто защото опаковките са много подобни. Това е подвеждащо. Благодаря ви, госпожа Уестланд. Госпожа Клас, за минута и половина има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Хранителните продукти са много важни за нас. Ние сме изисквани много взискателни към тях, особено храните за бебетата и децата. Важно е те да растат здрави, да се развиват добре. Относно профилактиката – ние не искаме да допускаме всякакви рискове, които са обозрими. Всяка пределна стойност трябва да е измерима измерима. Има регламент, който влезе миналата година в сила и който е свързан с растениевътството. Ам, Стойностите, свързани с допустимите количества остатъчни пестициди в храните, са много по-низки от тези, които въобще могат да представляват някаква опасност. Европейския съюз е включил принципът за профилактиката в законодателството и най-вече когато става въпрос за бебета и деца. Ние трябва да надграждаме това законодателство, трябва да, да създаваме съответните определения, които да са ясни и точни. Благодаря на докладчика Рис, благодаря и на госпожа Деланга, която беше наш докладчик. Трябва да приемем, че децата а, когато навършат една година, те вече седят заедно с родителите на масата и ядат това, което ядат и родителите. Благодаря, госпожо Клас. Господин Пирило. президенте. Благодаря, господин председателю. Искам да поздравя докладчиците за всички постигнати компромиси в ЕМВИ. Така се подсилва предложението на Европейската комисия посредством по-добро опазване на категориите от потребители, които са уязвими, както и се увеличава количеството информация, които им се предоставя. Изключително интересно е изключването в първоначалното предложение на безглутуновите продукти смяташ се да се изключат тези храни, защото говорим за една едно заболяване, което се предизвиква от алергени. И това са хора, които не се хранят по начина, по който се храним ние, имат нужда от специални храни. В бъдещите преговори с съвета, според мен трябва да има хоризонтален регламент 1176 от 2011 година, където им, да има генерични назо, именования. Като по този начин ще направим разграничение между храните, които съдържат алергена за онези, които имат непоносимост към глутен и останалите храни. Благодаря господин Пирило. Госпожа Каленбах. Уважаеми господин председател, господин комисарио, смятам, че сегашното законодателство включва много от това, към което се стремим. Ние искаме да има повече сигурност за производителя, повече сигурност за потребителите и освен това възможност за по-добър контрол. Директивата за етикетирането е една стъпка в правилната посока. Обаче има много а, потребители, които имат специални медицински нужди и не разполагат със свободен избор а, на пазара. Ето защо има нужда от ясни правила, ясни разпоредби, така че тези, а, а, които страдат от а, ракови заболявания, от диабет и така нататък да бъдат защитени. Освен това трябва да защитим и кърмачетата. понякога родителите са подложени на натиск от страна на рекламите на производителите. Трябва да, да е свободен изборът между това дали детето да се кърми или да се храни с заместител на майчената кърма. А не трябва родителите да бъдат подлагани на на натиск от а, рекламите. А, благодаря. Господин Тарабела. Euh, господин председател, господин комисар, колеги, гледам положително Той ще измени правилата, които съществуват по-настоящем за храните за уязвими групи, както и децата и бебетата. Правната рамка ще стане по-ясна, по-издържана. Имаме задължение да предоставяме за надежна информация за храните, особено, що се отнася до рекламите на храни за деца от 0 до 6 месеца и от 6 месеца до 1 година. Секторът използва маркетингови стратегии, които трябва да бъдат надежни по отношение на научните данни, които се използват. Иначе ще заплашим здравето на децата и бебетата. Необходими са ясни правила. Необходимо е също така да има механизъм за оценка, който да бъде съвсем ясен. И оценката трябва да протече внимателно и да покрива всички продукти в сектора. Благодаря господин Тарабела. За една минута госпожа Меркис. Благодаря, господин председател. Благодарности към докладчика за прекрасното предложение. Наистина, крайно време беше да се внесат подобрения в тази сфера. Наистина, иновациите в сферата на производството на хранителни продукти изпреварват законодателството, затова трябва да обърнем особено внимание на този аспект – и както тук много колеги казаха, има все повече хора, които имат алергии и други специални медицински нужди и ние трябва да отчетем това. Очевидно има уязвими групи. Има хора, които страдат от алергии, те заслужават специално внимание. Не е вярно, че винаги е много трудно да разчетеш етикета. Ние говорим за храни за деца над 6 месеца – и понякога просто родителите, без много да мислят, хващат първата котия с продукт, без много да се замислят. Това трябва да се подобри. Необходимо е информацията да бъде по-ясно необходимо, да бъде по-ясна, необходимо етикетиран да бъде по-ясно трябва да мислим за това как да информираме по-добре родителите и хората с специални медицински нужди, за да знаят те какво точно купуват. Рекламата има важна роля тук и ние трябва да се справим добре в тази ситуация, защото много често в рекламите се съдържат подвеждащи твърдения за свойствата на продуктите. Не става дума за това да измислим някакво вълшебно средство, някаква панацея, за да решим всички проблеми. Също така трябва да помислим за нанотехнологиите. Виждаме, че много бързо се развиват и тези технологии и трябва да посветим време в най-близко бъдеще да обмислим и нанотехнологиите в хранително-вкусовата промишленост. Благодаря, госпожо Меркес, Преминаваме към процедурата за изказване с привличане на вниманието на председателя. Госпожа Вайсгербер за една минута. Господин председател, а, всичко може да бъде закупено в магазините и може да бъде консумирано. И в тази област търспраци не могат да направят нищо, но бебетата и малките деца имат нужда от специална защита, защото се отнася до етикетирането и опаковането на продуктите, предназначени за а, тази възрастова група. Радвам се, че заместителите вече не могат да бъдат рекламирани в а, а, красиви опаковки. И а, много ясно, че е по-добре бебета да бъдат кърмени, отколкото да бъдат храни с изкуствени храни. А, всичко трябва да бъде разглеждано много добре, защото някои заместители на млякото имат, съдържат захар в себе си, сладки са, трябва да се внимава. Има някои продукти, които съдържат в себе си опасност от заболяване на, рак на дебелото черво. Трябва да имаме предвид и храните, които не съдържат глутен. Те трябва да бъдат включени в регламента а, тези хора, които имат непоносимост към глутена, трябва да могат да се хранят с храни, които съдържат същите витамини, минерали и елементи, а, с които се хранят и останалите. Благодаря, господин Мандърс. Eh, eh, Много ви благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря колегата Риса за фантастичната работа, която тя извърши. Тя се стреми да внесе яснота в цялото объркване, което съществува в сферата на защитата на уязвимите хора и също така тя включи в обхвата и малките и средни предприятия, които също заслужават нашето внимание. Но бих искал само да заявя, че ясната информация на етикета няма да реши всички проблеми едно време много повече се обучаваха децата на това какво е добра и полезна храна. Трябва да обърнем повече внимание на образованието, на обучението, на информирането на децата. Много често децата не знаят как се произвежда храната, те не знаят каква храна е здравословна и добра за тях. И разбира се, необходимо е да привлечем и отрасъла тук, и то по доброволен начин. Няма нужда отрасъла да се занимава само с това да бълва реклами, които да подмамват потребителите. Важно е отрасъла също да информира потребителите. Знам, че комисията е много ентусиазирана и знам, че комисията ще предложи и нови законодателни предложения, за да имаме по-здраво общество. Благодаря ви сега. Господин Малцер, благодаря. След два-три месеца, откакто се роди бебето, хранителната му система може да обработва поетата поетата храна. Много родители се чувстват несигурни, казвам като баща на пет деца. Не е ясно а, точно а, кога кармачета могат да бъдат захранвани с изкуствени храни, с друг вид храна, освен майчината карма. Всеки решава за себе си това, което е правилно за децата. Има законодателство, което забранява да се а, а, излъчват реклами, които насърчават майките да не кърмят. Госпожа Каренбах, господин председателю, господин комисарио, е, искам да се присъединя и към един е, призив. От години се занимаваме с а, е, програма, свързана с а, здравословното хранене а, борим се срещу негр... неграмотността, така да се каже. А, искаме етикетирането да е по-ясно, информацията да е по-ясна. И е трудно за потребители а, да се ориентират на пазара на хранителни продукти, когато те не знаят точно а, какви храни а, да закупят, кои храни са подходящи за тях и така. Ето защо ние искаме да премахнем тази неграмотност по отношение на храненето. Господин Шлетер има думата. Благодаря, господин председателю. Факт, е, че се занимаваме с бебешки храни е защото има проблем. Има и трета категория трябва да имаме голяма забрана върху рекламата на такива млека, иначе и категория 3 би могла да обърка хората. Не трябва да се нарича последващо мляко, трябва да се нарича изсушено краве мляко с добавки, защото това е точно му название. Не може да имаме специални категории за спорта или за продукти за отслабване. Това би трябвало да бъде в обикновеното ни законодателство. Затова смятам, че трябва да махнем точно тези елементи в предложението и да имаме обикновени твърдения. Има много подвеждащи твърдения, например, на спортните напитки. Господин Дали има думата сега, казва председателя. Господин председател, почитаеми депутати, Радвам се, че имаме сходни становища за значимостта за запазване на най-уязвимите групи от населението. Искам да коментирам три въпроса, които бяха повдигнати по време на дебата. Що се отнася до специфичните правила за млякото за подрастващи, съществуват различни становища за това дали са необходими или не, за да отговорят на хранителните потребности на децата. Смятам, че трябва да поискаме становището на ЕФСА, за да ни са ни ясни тези потребности. Мога да подкрепя подготовката на един доклад по въпроса. Можем да разгледаме и въпросите, свързани с рекламата, повдигнати от колегите. Що се отнася до пестицидите, законодателството за пестицидите наскоро бе преразгледано и включва уязвимите групи, включително и децата. Напълно съм съгласен, че използването на пестициди за храни за малките трябва да бъде максимално ограничено. Съществуващото законодателство за продукти за бебета и деца вече залага много ниски нива на пестициди в тези храни. Толкова ниски, че всъщност са забранителни. За това можем да приемем такива изменения в основния акт, стига това да отговаря на съществуващите правила. Искам да кажа нещо конкретно. Трябва да се направи разграничение между прилагане на пестициди и наличие на пестициди. Трябва да забраним прилагането на пестициди, което означава, че след това няма да има и присъствие на пестициди в полетата. Но пък така може би няма да включим онези полета, които са замърсени и вече съществуват, където може да се култивира храна, да се отглежда, извинете, храна за деца. За това, според мен, трябва да се съсредоточим най-вече върху присъствието на пестициди, а не тяхното използване или прилагане по полетата. По този начин ще включим всички храни, които се отглеждат на полета замърсени в миналото. За безглутеновите храни мисля, че не трябва да мислите, че предложението ни намалява защитата на хората, които страдат от такова състояние. Напротив, ние защитаваме тези хора в по-голяма степен като запазваме правилата за състав и етикетиране, такива каквито са. И по този начин Европейската комисия иска да прехвърли тези правила в съответен по-подходящ законодателен акт, който е свързан с хранителната информация за потребители. По този начин се защитим хората, страдащи от такава непоносимост и при непакетирани храни, защото ако го запишем тук, няма да ги предпазим от наличието на глутен в непакетираните храни. Тук се опитваме да упростим нещата и ако прехвърлим информацията в регламента за информация за потребителите, всичко ще се съдържа там, тъй като там се говори точно за етикетиране, в което се посочва наличието на глутен. Затова мисля, че разширяването на приложното поле, свързано с посочването на глутена, ще бъде по-добре в другия регламент. Благодаря за две минути, госпожа Рис. Докладчика госпожа Рис за две минути. Благодаря ви, господин председател. Няколко заключения. Първо искам да благодаря на всички изказали се. Мисля, че виждаме една цялостна подкрепа за компромиса, който постигнахме на ниво парламентарна комисия и слушах и Европейската комисия. Имаме различни подходи към някои основни въпроси, например безглотеновите храни – както и рекламите и етикетирането. Реалната полза от храни за деца над 6 месеца. Госпожа Деланг и господин Шлютер говориха за това. Споделям тяхната загриженост. Също така бяха споменати на еднократно пестицидите, най-вече от госпожа Клас. Ние се стремим да постигнем едно всеобхватно, подробно законодателство и ние сме се съсредоточили върху най-важните цели, които се отнасят до конкретни групи населения. Затова работим заедно, така че текстът да бъде с максимално широк обхват. Много е жалко, че председателството не присъства тук и може би частично е вина на председателството, което е, че няма да постигнем съгласие на първо четене. Но може би също така това се дължи, че от 2009 година парламентът много често прибягвахме до процедурата, която предвиждаше постигане на съгласие на първо четене. Мисля си, че постигане на съгласие на второ четене също е нещо много добро. Що се отнася до безглутеновите продукти, господин комисар, смятам, че повечето от нас тук смятаме, че не е достатъчно в момента регламентирането на подобни храни. За това член 6 на регламента не осигурява необходимата сигурност, що се отнася до състава на канителните продукти. Що се отнася до делегираните актове, то, господин комисар, ние тук в парламента бихме искали да имаме по-активно участие във вземето на всички решения, включително и промените на прочутия списък. За това въпросът за делегираните актове е важен – за нас. Аз ще се върна към него по време на председателството на Кипър. Председателя, благодаря ви, госпожо Рис. Този дебат е приключен. Гласуването ще бъде днес 12 часа. Следващата точка от дневния ред е запасът от херинга, намиращ се на запад от Шотландия. И тъй като говорим за Шотландия,